Bene colleghi, possiamo cominciare? I pray to, to take your seat to, to begin because we are... Драги колеги, моля заемете местата си, е, защото ще трябва да проведем гласуване по три е, документа, но преди това съобщение на председателството, ако няма възражения по дневния ред, приемаме го. Е, по-нататък е, езиковия режим, френски, немски, италиански, английски, датски, е, гръцки, е, български, румънски. Освен това, нека да ви уведомя, че се излъчва онлайн по интернет това заседание на 16 май 12 часа заседание как технологиите допринасят за образованието. Също така работна група на 4 май с Генерална дирекция Connect и образование, обучение към дигиталната ера. Съобщение. Нека да благодаря на всички групи за подкрепата по устния въпрос – е, за е, разрушаването на културното на историческо наследство в Сирия и Ирак. Много бих искала вашите групи да подкрепят искането е, за това дебата по този устен въпрос да се проведе на следващото заседание, пленарно заседание в Страсбург. На второ място обръщам се към всички групи. Някакъв проблем ли има? Не. членовете на комисията трябва да подкрепят положителния опит наградата Лукс, защото днес се проведе гласуване в бюджетната комисия, комисията по бюджетен контрол, застрашаващ тази награда. Така че трябва да дадем ясен знак в тази посока за подкрепа на наградата. Също така повръщането на културните обекти беше изпратен проект по член на 17 на директивата и ние приехме тези изменения. Добавя се фразата текст е, по силата на... Всъщност, е, поправката е чисто техническа по датата. И така, ако няма някакви възражения, е, по това ще се гласува на следващата пленарна сесия. Няма възражения, благодаря ви. Сега ще преминем направо към гласуване. Важни са темите доклада на Силви Гион. Благодаря и за положените усилия. Много важен е този е, доклад, изменение на регламент 1304 от 2013 година относно Европейския социален фонд, що се отнася до увеличаването на първоначалната сума за предварително финансиране, изплащана за оперативни програми, подпомагани по линия инициативата за младежка заетост. Е, преди гласуването, може би, да дам думата на е, докладчика. Има предложение от докладчика за отегляне на измененията, така че да е, може да се премине към бързо гласуване на този текст, така че да бъде внесен на Страсбургската сесия. Има думата Силви Гиам. Благодаря, Силвия. Да, ти каза основното по този въпрос. Благодаря на всички е, колеги, е, които подкрепиха това предложение за отегляне на измененията. Благодаря много за тези колективни усилия. Само нещо искам да подчертая – Обърнах се към докладчиците, групите за подкрепа на една декларация. Всички отговаряха с изключение на група по тази декларация. Благодаря ви. Благодаря много. Благодаря за тези уточнения. Подкрепяме ви, така че нека да преминем директно към гласуване. Всички имат пред себе си списъка за гласуване. И така, първо изменение. Един момент, моли председателката. Рядко се случва това. Мислех, че поне едно изменение е останало, но не. Така че нека да гласуваме целият текст, електронно гласуване. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. И така, ето резултатите. Отличен резултат. 24 гласа за, един въздържал се, няма против. И така, този текст днес ще бъде гласуван и в комисията по заетост. Преминаваме към второто гласуване, прилагане на директива 2001-29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и на сродните му права в информационното общество. Има ли нещо да каже докладчика? Не, тогава преминаваме към гласуване. И така, Изменение първо. Кой е за? Кой е за първо изменение? Кой е против? Въздържали се, приема се. Второ изменение е за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение е за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. А, ЕНП има един глас в повече. И така, прекратете гласуването. 13 за, 14 против, отхвърля се. Шесто изменение. Кой е за? Седмо, извинете. Седмо изменение, предишното отпада. А, за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Девето. За, против, въздържали се. Струва ми се, че а, не се приема, но нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. ЕНП отново един глас в повече. Моля, оттеглете една от картите. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Да, отхвърля се с 17 гласа против 11 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 12. От докладчика за, против, въздържали се, приема се. 13. Изменение. И 14. Те са идентични. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. 15. Изменение. За, против, Не, всъщност преминаваме към 17-то. 17-то изменение. Е, устно изменение е внесено и е, да, имаше някакъв проблем тук. Да, НП е против устното изменение. Да, госпожа Динолфи. По този начин се променя насоките за гласуване. Аз предлагам минус и така. Изменение 17 без изменението. Моля, гласувайте кой е за, против, Нека да направим електронна проверка. Гласувайте, моля. Чудо на votazione. Прекратете гласуването. Приема се. Така, сега преминаваме към 19-то изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се. Бихте ли отново вдигнали ръка за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение, но нека да проверим електронно. La votazione. Прекратете гласуването.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 въздържали се, нека да проверим електронно. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 21 за, 8 против. Приема се. Компромис 1. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се.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 32 с устното изменение. Идентично, извинете, казва председателката. Така че преминаваме към второ компромисно предложение. За против въздържали се приема се. Трети компромис за против въздържали се приема се. И така стигаме до 39-то изменение идентично с 40 за, против, въздържали се, приемат се. 41. Не. 42, казва председателката, за, против. Господ Краснодепски, кое е внесе, отхвърля се. 43-то за, против, въздържали се, отхвърля се като че ли. Нека да проверим 43-то. Гласувайте електронно. Прекратете. Приема се с един глас. 49-то. Идентично с 50-то и 51-во и 52. И така, тези четири изменения, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 55-то. Искате да направим електронна проверка ли? По 49-то. Добре, моля гласувайте. Прекратете гласуването. доста ясно изразено мнозинство. Сега, 55-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 64-то на следващата страница. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 65-то за, против, въздържали се, приема се. 66-то за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. 66-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се с 69 за, против, въздържали се. Като че ли се отхвърля, но нека да проверим. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 70-то. За. Против. Въздържали се. Проверка електронна. Гласувайте. Край на гласуването. Петнайсет гласа за, 13 против, приема се 72 за, против. Кой е за? Гласуваме 72. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Не е много ясно. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Да. На ръба сме, така че добре, че направихме проверка. 74-то. За. Какво? Прескочих едно измене ли? Не, 72-ро беше гласувано. Дори го проверихме електронно. Сега 74-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 75-то за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 15 за, 13 против, приема се. 86 за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. 86-то изменение. Гласувайте електронно за него. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, отхвърля се, се поправя председателката. А, нека да гласуваме отново. Вдигнете ръце за по 79-то, против сега. Отхвърля се, да. 80-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис. За, против, въздържали се, приема се. Седми компромис на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. 90-то идентично с 91 и 92. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 93-то. Не, 8 компромис. Преминаваме към 8 компромис за, против, въздържали се, приема се. Но нека да проверим електронно. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 98 изменение за, против, въздържали се, приема се. 99-то, идентично с изменение 100, за, против, въздържали се, приема се. 101-во, за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 103 за. Против. Въздържали се. Приема се. 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 за. Против. Нека да проверим електронно. 105. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 106 от докладчика за против въздържали се електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Uh, 26 глас против. Uh, да, трябва добре да се вдигат ръцете, за да имаме по-голяма яснота. Сега, 107. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 108 идентично с 109 за, против, въздържали се, приема се, но нека да проверим електронно това. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 15 за, 13 против. 113 за, против, въздържали се, приема се. Да. Господин Моргано. Да, по 114 това е предвидено в законодателство единствено компетентната съдебна власт това да бъде е, заменено с компетентните публични органи. Да, до, може да се приеме такова предложение. Ако сте съгласни с това устно изменение, моля, гласувайте по 114 с направеното току-що предложение, но не сте съгласни. Така че е, гласувайте по 114 в предложението на докладчика без устното изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, идентично е с 117 т.е. трябва сега да гласуваме по 118-то. Не. Председателката се поправя. 116-то изменение се гласува. За, против, въздържали се, приема се. Сега 118-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 119-то. За, против, въздържали се, приема се. 120 идентично с 119, 121 за, против, въздържали се, приема се. И така, гласуване по целия доклад с внесените прияти изменения. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се 40 гласа против, 12 за, 4 въздържали се. Non è adottata la eh, Докладът не се приема. Съжалявам наистина. Е, може би трябва да се постигнат повече компромисни предложения. Тази тема е изключително чувствителна. Знаем колко затруднения има. Аз солидарна с колегата Диналфи. Имате думата, госпожо Диналфи. Няколко е, заседания организирах с докладчиците в Сянка, за да проведем е, дискусия. Направих всичко, е, което беше по силите ми, всичко възможно. Дори бях обвинена, че съм използвала фиктивни гласове за организиране на тези срещи с докладчиците в Сянка – но ще е, се върнем на този въпрос е, по-нататък. Председателката, съжалявам наистина е, факта, че не се споделя това становище на нашата комисия по толкова чувствителна, деликатна тема. Трябва да се постигне взаимно разбиране, компромисни варианти. Отчитам всички положени усилия но наистина това е изключително специфична тема авторското право. И така сега преминавам към следващия доклад. scusate, eh, a questo punto, siccome non possiamo com- comunque far mancare un nostro parere eh, o, o pareri non, ecco, non, non unico, alla commissione giuri, quindi alla relazione dell'onorevole Reda, e i membri sono invitati. На... да подготвим становище за комисията по правни въпроси. Искам да помоля депутатите да изпратят своите изменения в тази комисия. Това е което мога да ви кажа за сега. трябва да изпратим своето мнение. След това доклада на Хелга Трипъл, много важен доклад. Нашето становище за трансатлантическото партньорство, договора. Искахме специално да се чуе и нашето мнение по този въпрос, защото ставаше дума за културните аспекти – които са включени в други споразумения. Внесени са 77 изменения. Текстът беше внесен през феврари. Моля ви още веднъж. В наш общ интерес е, е аудиовизуалните услуги на онлайн и офлайн да бъдат включени Важното е държавите членки да запазят възможността да регламентират тези услуги. Тук трябва да има задължаваща клауза, че тези услуги не са включени в споразумението с американците. Така няма да се засегнат определените цени за книгите и за списанията. Много е важно трансатлантическото споразумение да не пречат на, пречи на държавите да подкрепят, подкрепят образованието и културата на, чрез държавни субсидии, включително и в частни образователни институции, които трябва да бъдат положени на същата акредитация и контрол за качеството. Аз лично смятам, че не, добре да приемем позитивния подход с позитивен списък, е, да се знае ясно какво се либерализира и какво не. И трябва ясно да кажем в нашето становище, че субсидиите за медиите, за културата, за образованието не са включени в е, трансатлантическото споразумение. Това са основните идеи, Надявам се, че те ще намерят подкрепа в нашата комисия, така че в преговорите по-късно да се чуе нашето мнение, включително и в пленарната зала. Благодаря. Линия, che тенута stata и анка дел anche della collaborazione Благодаря за уточненията. Благодаря на колегите, които участваха в изготвянето на доклада. Изменение 14. Гласуване. Кои са за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 15. Оттеглено изменение. След това 22. 21. Извинявайте. 15 се оттегля. 21 е идентично с 22. Кои са за? Против? Въздържали се да проверим. No, allora ho visto male, è approvato, scontrolliamo. Però vi assicuro che intanto non alzate le mani. Приема се. Но вие всъщност не вдигнахте ръце и ми е трудно да разбера как гласувате. 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 19. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 20. Отеглено. Компромис 2. Кой е за? Кой е против? Е, въздържали се? Приема се. 26. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 27. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се 28. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 29. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 19 на 19 приема се. Изменение 32. Кой е за, против, въздържава се, приема се. 33. Въздържали се, приема се, отхвърля се. 34, 35, 35 за. Против, въздържали се, 36 за. Въздържали се, приема се, 37 против, въздържали се 38 за, против, отхвърля се 40 за, против, въздържали се, отхвърля се 41 за, въздържали се, отхвърля се 42 за, против, въздържали се, приема се 43 за, против, въздържали се 43 44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 50 за, против, въздържали се, отхвърля се 51, за, против, приема се 59, против, 52, против, въздържали се 53, 54, извинявайте, за, против, нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 55. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 56 за. Против, въздържали се. Мисля, че се отхвърлят. 57 за. Против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се 15 на 13. 60-то изменение за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се 62. Идентично с 63 и 64 и 65. За, моля. Против, въздържали се, приема се. 72. Кой е за? Против, въздържали се, нека да проверим. Начало на гласуването. 72. Край на гласуването. Отхвърля се. 73. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Може би се отхвърля, но да проверим. 75. 75 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Добре, че проверихме. С един глас повече. 76. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение първо. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Второ. За, против, въздържали се, отхвърля се. Три. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение пето. За, против, въздържали се, приема се 6. Кой е за? Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. С един глас е, за. Приема се. Изменение 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля. Изменение първо. Изменение 8 с устно изменение. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Компромис 1, кой е за, въздържали се, приема се. 11, кой е за, Моля ви, вдигайте ръцете. 12. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 13. За. Против, въздържали се, отхвърлят се. И стигнахме до окончателното гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 24 за, 4 въздържали се, 2 против. Поздравявам госпожа Трипол. И това е всъщност края на гласуването днес. Съвсем на време свършихме. Това беше първата част от нашето заседание. Преди да продължим Искам да приветствам с добре дошла Джули Уорд и а, а, гостите от Нюкасъл. Това е организация, която се занимава с преподаване на младежи. Добре дошли, колеги. Може ли да станете, за да ви видим? Има доста млади хора сред вас. Хелан Евли и Ана Томпси. Поздравления! Може би това е интересно за другите организации в моя роден град. ospitare, sì, benissimo, e cioè noi abbiamo ritenuto utile avere qui uno scambio di opinioni con Europe, Europe for Festivals, Festival for Europe, cioè F. Нека сега да минем към размяна на мнение за фестивалите в Европа. Ще обсъдим един пилотен проект който се подкрепя от Комисията по култура. Тази инициатива започна през 2014 година. Моля ви тишина в залата. Моля ви, е, седнете по местата си. Сабина, моля. Благодаря ви, колеги. и беше включена инициативата в бюджета за 2014 година. Тази инициатива е с дългосрочен хоризонт. Фестивали за гражданите на Европа създаваме на мрежа и подобряване на качеството на културните фестивали, за да увеличим достъпа до културата за гражданите, а и за творците. Предоставяме същевременно и ключова информация за този вид фестивали в Европа. Това е нещо като портал и е част от програмата на Творческа Европа. Има нужда от засилване на подкрепата за тези фестивали и от инвестиции в качеството за развитие на културата в Европа. Двама души отговарят за тази инициатива. Те ще представят инициативата Катрин Бивенда. Тя е секрет... генерален секретар на ИФФ е е и Колегата е секретара на семинара в Белгия и в други държави. Имате думата. Voilà. I'm not used to speak in this forum, of course. Thank you very much, Chairwoman. Не съм свикнал да се изказвам пред такава аудитория. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, за мен е удоволствие, че мога да се изкажа пред депутатите в Европейския парламент, представители на гражданите в цяла Европа, като генерален секретар на Европейската асоциация за фестивалите и като съдиректор на програм, пилотната програма. Искам първо да ви благодаря, че ни дадохте време да представим нашия проект. Това е един пилотен проект, който проведохме заедно с европейските институции. Ще ви представя накратко резултатите от проекта. Надявам се, че ще ви убедя, че си заслужава да инвестирате в такива инициативи. Раздали сме материали, които ще ви дадат малко повече информация за нашата програма. Както каза председателката, Европа е континент на фестивалите. Големи и малки фестивали на север и на юг, запад и изток. Има фестивали във всички населени места в Европа. И това е така от градове, от векове на сем. И в градовете, и в селата. В е, Асоциацията за фестивалите имаме опит от 60 години и знаем, че тези инициативи трябва да се отбелязват и да се разнообразят. Трябва да помогнем на най-инновативните фестивали. Добре е да има коалиция между фестивалите с едни и същи цели. Европа е динамично културно пространство и е добре това да се знае. Фестивалите са момент, в който се свързваме с гражданите навсякъде за европейските ценности. Искаме фестивалите да бъдат част от тази платформа и платформата да се развие допълнително. Какво сме постигнали до тук? Важното е да знаете какви стъпки сме предприели в нашата платформа за европейските фестивали и за европейските институции. Съвсем накратко през 2010 Европейската програма на Европейската комисия започна финансиране на фестивалите. Това беше стъпка в правилната посока, но бях избрани малък брой фестивали. Беше дадена малка субсидия на малък брой фестивали. През 2010 година имаше 674 кандидати и само 18 бяха допуснати. През 2012 година имаше 500 и нещо фестивали, които кандидатстваха, което показва, че интереса намалява. И така намаля ентусиазма за такива проекти в нашите партньори, които могат да популяризират европейските ценности. Европейската комисия и Европейския парламент реагираха веднага и предприяха един пилотен проект. След като разработихме тази идея със съответната мрежа и с нейния председател, имам да представя, честа днес да представя идеята през, пред Комисията по култура. Беше отпусната съответна сума за пилотните проекти, заедно с програмата Творческа Европа на господин Каран Батък е Корин Риго. А в Европейската комисия в момента работим в партньорство. А пилотните проекти бяха обсъдени от комисаря по тази тема Госпожо председател, вие като председател на комисията оказахте сериозна подкрепа за нашия проект, което показва още веднъж е, динамичността на развитие на турата и фестивалите в Европа. На тези фестивали се отбелязва културата и ние е, включваме е, творците и резултатите са много благоприятни с бюджет от 1 милион за две години имахме възможност да помогнем на стотици фестивали чрез специална програма и образователни инициативи. Реципиентите са няколко, някъде около 600 на фестивала. Общо взето получават а, а, а, 1600 евро в сравнение с 2010 година. Това е всъщност първото издание на програмата ЕФА. Много е важно да се зазири интереса към тази инициатива. и резултатите са много добри, като знаем, че финансирането не е много голямо. Какви са резултатите от първите е, месеци? 870 фестивала кандидатстваха за участие. Всички 28 държави членки плюс 3 е, държави извън Съюза имаше голям брой кандидати за етикета за качество. Някъде около 10 фестивала получиха една международна награда. 24 са групите, които работят в държавите за развитие на фестивалите. Това е точка за развитие на фестивалите в Европа повече от 100 фестивала работят заедно с експерти, които оценяват кандидатурите на национално равнище. Какви са плановете за бъдеще? Ще издадем една книга за фестивалите в Европа и онези, които са получи нашите награди. Искаме да включим всички тези фестивали в една платформа онлайн, за да има достъп за всички граждани. Беше проведена церемония, на която бяха връчени наградите на фестивалите. През 2014 година насочихме вниманието на гражданите към фестивалите в Европа. Сега фестивалите ще бъдат през, от юни нататък до края на годината. И така, заедно можем да гарантираме, че тази дейност ще продължи. Благодаря на Европейският парламент ще има и финансиране. В момента сме на важен етап от развитието на проекта. Важното е да може проектът да продължи в рамките на европейските институции и по тази причина поисках да се изкажа пред вас днес, за да включа фестивалите във вашия дневен ред и да удължите финансирането за още две години, за да може проектът да развие пълния си потенциал. Тази платформа обхваща цяла Европа целта и е две неща. Е създаване на структура за фестивалите в Европа и съответна платформа. ЕФА е нещо като общност, е, общност на международните фестивали. И тук са включени представители на всички жанрове изкуството и всичко, което се развива в местните общности. Това са нашите три критерии за първото ни издание. Каква е мисията? Нашата мисия може да бъде описана много просто. Да отбележим културата и да я разнообразим. Като същевременно помогнем на иновативните идеи. Платформата гарантира, че има европейски етикет за качество и за най-модните фестивали. Има един специален справочник за фестивалите в интернет. Така гражданите могат да разберат къде са най-интересните фестивали. Все още няма достъп до тази платформа За сега все още няма централна точка за достъп. И това е една от част от нашата програма. И така можем да представим пред европейците и света ценностите на Европа. Подкрепяме новите тенденции в изкуството и културата. Съответни продукции, представления, в програмата са записани всички прояви. Акцентът е върху иновациите. <clears throat> Дигиталният портал ще се превърне в център за обмен на мнения и опит. И това ще помогне за развитие на фестивалите. Събираме заедно директорите на фестивалите и лицата, които вземат политически решения. Според нашата асоциация е много важно фестивалите да са познати е, в целия свят. Е, наградените фестивали стават е, по-известни и така се засилва броя на фестивалите като цяло. Увеличава се този брой. В този проект създаваме еталон за качество и въвеждаме новите тенденции за развитие на културата и изкуството. За да постигнем своята цел, се опитваме да съберем една силна коалиция от партньори в цяла Европа. Целта е да се работи не отгоре надолу, а отдолу нагоре. Заедно с основните центрове на фестивалите. Тези центрове са основни децентрализирани елементи в програмата. Те познават хората на място и правят връзка между участниците в фестивала и бизнеса и гражданите чрез различни иновационни проекти. Надяваме се, че всички държави членки ще бъдат представени в тези центрове, включително и съседните държави. Като част от програмата Творческа Европа. чрез един европейски е, процес на подаване на молби може да се стигне до е, получаване на етикета за качество и награди. Е, заявките ще се подават в, от март до декември 2014 година. Над 100 от тези лица в европейските центрове, критици, журналисти, организатори, артисти участват в тази платформа. За нас това е забележително постижение. Освен тези фестивални центрове и експертите в тях, международно фестивално жури е, е съставено. Това, то включва лица от цяла Европа, които ще вземат окончателно решение за това, кои фестивали ще получат етикет за качество и кои ще квали... се е, кандидатират за награда сегашният директор е директор на театъра, е, театъра Види от Лозана, също така биш директор на фестивала в Авиньон. Различните, този разнообразен е, състав е, привнася и обогатява с опита си това жури, драматурзи от Полша, Нина Печ, директор на е, Синти Синема, и още няколко изявени е, режисьори, директори е, на културни центрове са включени. Както виждате, целта е да се създаде една силна група от партньори, които да обхванат всички жанрове. Разбира се, целта е да се е, засили структурата на организацията и е да се раз, е, е разшири обхвата и е, ще е, сключен е договор за е, изготвяне на цифров е, гид и е, брошура за е, фестивалите. В момента е, сме в е, средата на този проект, така че мога да ви говоря за резултати, които само до сега сме постигнали. Е, надявам се, че е, ще можете да се запознаете с различните проекти и да разберете смисъла им. Това, което ни предстои в първото издание е, да кажем, е, Международното е, фестивално жури да вземе окончателно решение по етикетите за качество и наградите. Има фестивали, които тези, които получават е, този етикет, които получават логото на ЕФА, ЕФЕ, това за тях е един вид реклама. През 16 се надяваме с, да започнем един двугодишен процес отново, но за целта ни трябва непрекъсната помощ, за да можем да стъпим върху успеха, който сме постигнали до тук. Това е организация и мрежа фестивали и като такива ние ще продължаваме да подкрепяме тези тази мрежа от фестивали. Нашите членове се ангажират, ангажират с нашата амбиция и те са сърцевината, е, която разпространява знания и умения, свързани с организирането и провеждането на фестивали. ЕФЕ е, е слага ударение върху е, разнообразието, богатството, е, творчеството е, в е, цяла Европа. Е, смятаме да работим в тясно взаимодействие с Европейския парламент и комисията. поради бъдещото, е, сегашното и минало е, ангажиране на ЕФЕ в тези проблеми, смятам, че Европейската комисия ще даде мандат на ЕФЕ да, за следващите две години Както казахме, ние сме готови да работим в все по-тясно сътрудничество с комисията при изпълнение, прилагане на първата фаза и с парламента, за да обсъдим бъдещето на този пилотен проект, как да подобрим неговата организационна структура, как да е, направим така, че той да има максимално въздействие в дългосрочен план. Усилията ни до сега в първото издание сочат, са насърчителни и смятаме, че трябва да продължим в същия дух, за да са устойчиви резултатите. Тази програма има дългосрочен потенциал. Тя може да бъде в центъра на фестивалния живот в Европа. Включват се много лица от най-разнообразни сфери на, живота и това а, оказва, а, дава възможност на участниците да а, лансират европейски проекти. Е, ангажираността на партньорите в фестивалите през последните години е забележителна. Всички заинтересовани страни, които вече споменах, участват в тази платформа. Те се надяват и са готови да продължат, е, за да работим заедно като цяло, за да е, обогатим фестивалния сектор. В заключение ще кажа, надявам се, че сте схванали смисъла и ползата от е, е, този пилотен проект и ще направите това, което е посилите за продължаването му когато става дума за, за формалната страна, разбира се. Е, скъпи е, членове на Комисията за култура, госпожо председател, благодаря ви за вниманието. Ние ще сме на ваше разположение за въпроси или допълнителна информация, ако желаете. Благодаря. Благодаря. за уводните думи, за е, картината, която нарисувахте на тази платформа. Да, наистина се заслужава да се направи усилие, да се е, засили, да се насърчи този е, вид дейност е, и да се е, стигне до, е, да се получава този етикет за качество на ЕФЕ. Е, като запазена марка за европейски фестивали. Е, това е, има много е, добавена стойност. Според мен ясно е, че и тези национални фестивални центри трябва да бъдат засилени, за да да се улесни разпространението на материали на европейско равнище, за да се запознават хората с дейността е, по този проект. Е, това е много полезен обмен тук. Е, парламента и тази комисия могат по този начин да вникнат в същността на този проект и да помислим как можем да продължим да работим и да го подкрепяме. Днес това е една възможност да поговори по тези въпроси. Сега госпожа Трюпел, благодаря ви много за вашата презентация. Много интересна беше. Е, не знае дали сте имали проблеми при създаване на тази платформа. Ако, например, е, ви попитаме какви предложения за подобрение бихте направили, е, имате ли отговор? Какво предлагате трябва да се направи? Джоли Уорд. Благодаря много за представенето на въпроса. Аз съм много запален привърженик на фестивалите, те наистина са е, вид е, е така. Е, е, от празнуване на, на културата, различните е, културни жанрове. Е, е, и е, това е начин да се е, разпространи културата сред местните хора. Думата качество обаче е доста субективна, когато говорите за етикет за качество и ме, съм любопитна да зная как ще измервате качеството. Дали самите зрители, публиките няма да са решаващ фактор в това. Е, с други думи, дали не трябва да е, подходът да е малко по-разширен, е, включващ, интегриращ, когато говорим за фестивали и когато говорим за оценка на качеството. Благодаря. Винаги е добре да се вгледа човек в един пилотен проект и е, съм доволна, че имаме платформа за насърчаване и развитие на фестивалната дейност. Но трябва да сме наясно, че е, пилотният проект е един проект, който има начало и край. А въпросът е дали е, трябва да имаме един е, стабилен източник на финансиране за такива проекти. Може би ще ни кажете какъв вид е, финансиране бихте искали да има за е, проекта ви. Благодаря. Соевски. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям тази инициатива, която има изключително значение – още повече, че дава възможност да се събере информация за качеството на различните фестивали, организирани в Европа. Доколкото си спомням, много са тези фестивали, които се провеждат в Европа. От 7 до 10 хиляди са те. Има много известни, Моцартовия, например, в Залцбург и театрални фестивали, фестивал в Авиньон или в Единбург, например – а, така че тези фестивали са известни, те имат много дълги традиции. Има а, много фестивали, чиято организация изисква значително финансиране, без те да са с гарантирано високо качество. Така че е изключително важно да се събере такава информация за а, качеството на организираните фестивали. Аз съм а, а, присъствал на около 500 фестивала в Европа и съм а, установил, че а, дори и а, да има определени качества даден фестивал, това не е а, постоянна а, не се наблюдава постоянно. Има още едно явление в Европа, различните чествания, фестивалите, които се организират ежегодно, наистина дават възможност за развитие на европейските ценности. Благодаря. Ако няма други желаящи, ще дам думата на представителя на комисията. <coughs> Thank you. Thank you, thank you, chair. Uh, Благодаря. Е, съвсем накратко. Ние е, сме наясно с значимостта и значението на фестивалите, културните фестивали в Европа. Тяхното значение нараства непрекъснато е, с развитието на, на традициите и, и е, е, културата на живот. Все повече култура се консумира, така да се каже, в Европа. Културният живот е важен е, аспект от живота в Европа. Ето защо ние подкрепяме този проект. Смятаме, че по този начин можем да е, стигнем до едно по-добро разбиране на фестивалите в Европа, а освен това да ги е, направим по-достъпни за гражданите от различни страни, да, е, да видим, е, да надзърнем отвъд границите на отделни страни, за да си дават сметка хората какви възможности, с е, какви възможности разполагат. Ние следим много внимателно проекта от самото му лансиране и е, трябва да кажа, че след първоначално колебание смятаме, че е, той наистина започва вече да, да дава резултати, да, да се отразява на е, фестивалния ландшафт в Европа. Е, Чухте вече цифрите, става дума за близо 900 фестивала, 24 национални е, фестивални центрове, много престижно е, фестивално жури, така че резултатите от първата година наистина отговориха на очакванията ни. Сега ще е, започва втората година на пилотния проект където очакваме е, той да се разшири и да се е, консолидиране европейско равнище. Ще продължим да е, мислим с Европейската е, асоциация на фестивалите как да придвижим проекта напред. Както бе казано току-що, един пилот, един проект, един проект е ограничен във времето, с начало и края. Трябва да мислим какво ще правим нататък. Дали ще го продължим или ще се подготвим за нещо друго. Във всички случаи ние говорим по тези въпроси с асоциацията и търсим начини да насочим е, този проект така, че той да отговаря по-добре на политическите приоритети, които е, си поставяме в е, творческа Европа, е, развитие, новаторство, е, изграждане на капацитет за малките културни организации, разработване на нови бизнес модели, новаторски е, средства, иновативни средства за нови цифрови технологии, е, за да видим след е, няколко е, години да, да, направим така, че след няколко години този етикет и наградите са нещо вече трайно вкоренено в фестивалната култура на Европа. Да адаптираме проекта всъщност на практика към приоритетите на програмата ни. Във всички случаи ние е, мислим и за възможността да подобрим е, придвижването, мобилността на творците в рамките на платформата. Е, така че млади, но появяващи се на сцената е, турци да могат да е, участват в много фестивали, да се придвижат един в друг, това да бъде част от проекта. Търсим възможности и да подобрим културния туризъм, е, например, такива обиколки, европейски обиколки на няколко фестивала, така че хора, които е, се интересуват от определен е, културен жан, да знаят къде какво става и да могат да се придвижат от една страна в друга, за да участват, да присъстват. Във всички случаи, мисля, че заслужава да продължим работа по този проект. Ние работим много интензивно с него и ще се погрижим след година, когато е, приключи пилотната фаза, е, ще, ще видим как да адаптираме проекта към е, условията, е, създадени от правната е, рамка на е, творческа Европа. Благодаря на комисията, каза председателката. Само да добавя, много интересно е да е, чуем отговори на въпросите, критериите за качество, например, един от въпросите, които бе поставен, е, също така и за е, етикета, е, е европейски. Е, понякога обаче е, има малки по е, размери е, и значимост фестивали, които са много качествени. Е, е, после как е, ще се класират различните видове е, кинофестивали, театрални фестивали, циркови, различни жанрове. Интересуваме как работите заедно, как работите в отделните области и по отделните жанрове. В моята страна ние сме свидетели нещо, което е в малко по-широк е, културен е, смисъл, е, а именно в отделни градове в Италия се провеждат фестивали, ако щете по економика, философия или други области Такива фестивали се провеждат е, веднъж годината по различни аспекти. Разбира се, има и такива с културни и творчески, но провеждат се фестивали и в други области и по други теми, е, което е, също е вид е, културна сфера, по-широкия смисъл думата, без да е творческа, артистична. Е, благодаря много за въпросите. Ще се опитам да отговоря на всеки по-отделно. Не мога да ги подреда хронологично, но ще започна по значимостта на въпросите. Какво разбираме под фестивал и качество и какви са критериите на тази платформа? Не само на платформата, но и какви други критерии използваме, за да оценяваме културните фестивали. Сега по въпроса за качеството и въпроса за дефиницията, а това до някъде е, опира и до въпроса какви са проблемите ни и какво очакваме да се подобри. Защото проблема почва с е, дефиницията на фестивал. Има редица, стотици определения е, с е, исторически културен привкус, които ограничават е, е, е така прилож... обхвата на понятието е, фестивали, култури фестивали. Но е, ние използваме дефиниция, която е ограничена в известно време, в из... времето някакси. Е, това е, е, е едно пр... отбелязване, празнуване на, на културата и изкуствата, което набляга на, на относителното значение местото на даден жанр, след това важното е, е участието на, на е, общността е, и вкоренеността на, на фестивала в съответното място. Това е свързано с актуалността му и връзката към местната общност. Става дума от най-малкото село в Финландия до, до градове като Авиньон, Единбург, Залцбург или другаде. Е, понякога е, е, например, градове като Берлин, Берлин оперират, големи градове оперират на съвсем други мащаби. Критерият е фестивала да отговаря на европейското или дори, ако щете, глобално, международно измерение. Това може да се прояви по различен начин – не става дума само за количествения елемент, е, различните е, съвместни продукции между отделните държави членки, но и темите, които се е, обхващат. Може да бъде един напълно местен по характер фестивал, който е посветен на екологични въпроси или социална интеграция, които засягат местните общности. Но това са и глобални теми от глобално значение, които се, е, обаче трябва да бъдат разглеждани на местно равнище с, е, е, сред хората, на които, за които това има най-голямо значение. Но е добре да се обсъждат и на международно равнище, на някакъв международен фестивал. Ето, смятам, че това е един подход към европейското измерение. Трудно е, защото фестивалите, които сме приканили да, дадат, да подадат заявки, са не само музикални, театрални и други, но е, са свързани, има и фестивали, които са посвени на философски теми, е, посветени са на поезия, литература, кинофестивали. Тоест не изключваме фестивали, които са по-комерциални. Не се опасяваме да е, въвлечем и киноиндустрията, и рок и поп музиката, защото смятаме, че е добре да се учим един от друг, от е, по този начин е, е, това е важно и за отрасъла, който не очаква печалби, всичко това като комплекс е важно това е не само покана към фестивали да е, се кандидатират е, за включване в е, списъка на фестивалите, става дума за един по-задълбочен процес на оценка на качеството и в тези молби онлайн, подадени от различни фестивални центрове, те се оценяват на различни, различни нива в крайна сметка от международното жури. Всичко това е много важно. По въпроса за култа към известните имена, наградите, разбира се, награди, церемонии, статуетки, етикети, всичко това то не отразява а, процеса, то е просто един акцент накрая, а, но този момент е също важен признаване, маркетинг също са важни моменти. Не само връчването някаква награда, а да се обединят, е, да се е, съберат е, представители на общността, организаторите за два дни, защото ако създадем една общност фестивална от 900 фестивала, например, това е, не е само мрежа на приятели, които се познават, това е една мрежа от организации, която е, се осъществява по, е, по интернет, е, предоставя достъп до невероятно обем информация на всички, за всички фестивали, които се кандидатират. Това е чудесно средство за създаване на програми, за репертуари, да се да имат достъп до информация. Това става не само в е, Германия, например, Института за култура, е, културни институт и театрален институт. Колегите оттам ни питат какво е, се става, когато трябва да има знания в областта на танцовото изкуство, танци, балет, театри и така нататък. Всичко това е, изключително важно е на национално равнище да се е, обхване целия е, фестивален ландшафт. И това насърчава местните органи да мислят за национален такъв орган. Такъв съществува в някои страни, но не навсякъде. Фестивален орган сега до ограничения мандат, както се спомена, е, амбицията ни е, е, този пилотен проект да се превърне в една програма, която заслужава да бъде, за да имаме етикет, е, за който да се кандидатират фестивалите, е нужно време. Това са проблеми, на които се натъкнахме при първото издание. Как да стигнем до е, отделните фестивали, как да ги накараме да разберат, че е, е, това е полезно за тях, един полезен инструмент, защото етикета го няма. Ние не знаем с какво да ги привлечем и какво би означавало за тях това. Е, фестивалите не се е, е, много често нямат желание да, се, да получат етикета европейски проект, защото понякога са толкова разочаровани от Европейския съюз и казват, не, не, не искаме да, се, да, да бъдем признати за европейски такъв. Именно тази мрежа е важна за включването на фестивали. Е, другото е, предизвикателство е организационното. Желанието е да децентрализираме, да организираме работата си отдолу нагоре, е, като съответно гарантираме качество. Като се децентрализира една програма и даваме възможност Фесионния център в България, Италия, Германия да прилагат съответните критерии и да следят работата на експертите, е, това е, е сложно, защото е, Европа е толкова разнообразна. В България нещата стават по един начин, в Швеция по друг. Именно тази организация същевременно обединява всичко това и залага един стандарт, който е общ за всички. Мисля, че това е едно много сериозно предизвикателство и разбира се, необходими са и компромиси, за да се стигне и се гарантира един общ стандарт. На ниво на пилотен проект надяваме се да продължи финансирането, защото тази програма трябва да се да влезе в рамката на европейските институции, да не, да не, да не бъде е, на инициатива, част от европейските институции в рамката на европейските институции, парламента и комисията. Така че надяваме се в това отношение парламента да свърши своята работа и особено културата, комисията за култура, да дадат възможност или да продължи този пилотен проект, или да се съответно да се осигури подготвителния етап за следващия етап не съм сигурна, че отговорих на всеки въпрос по-отделно, но е, ги обобщих. Говорих за някои проблеми, качеството, дефинициите, обхвата, е, местното европейското измерение, което се опитваме да обединим. Е, за мен всъщност не е необходимо това да се прави, защото те са едно и също, но е, и най-сериозното е да продължим тези програми на ниво европейски институции. Благодаря ви много. Да, доста изчерпателен отговор дадохте на въпросите. Комисията също изложи своето положително становище по този въпрос, така че парламента може да предвиди подготвителна дейност в рамките на следващия бюджет, така че да се продължи дейността на тази платформа. и да се възползваме от съществуващите динамики, отчитайки спецификата на различните фестивали. Наистина многообещаваща инициатива и наистина много искания и проблеми имаше с творческа Европа. Не се отнасяха нещата само до финансова подкрепа, а и а, за работа по създаване на мрежа. Както почета и комисията, това е важен ангажимент и а, ще видим какво предлага комисията и по мобилността на а, артистите, особено на младите хора изключително важен въпрос. Благодаря ви много, благодаря много и на членовете на тази асоциация. Отлична работа беше извършена, сигурна съм, че пак ще се срещнем. И така, закривам заседанието на комисията на 4 и 5 май, 15 часа на за 4 май, 9 сутринта за 5 май. Това са датите на следващото заседание на нашата комисия. Scusate, può darsi che abbiamo un може би в Страсбург ще проведем изваредно заседание на комисията, защото е, поискахме среща с заместник председателя Анцип. Но това ще бъде обсъдено с координаторите е, след малко в заседанието с координаторите. Важно е преди 6 май да се срещнем с господин Анцип. Е, благодаря ви. Е, за участието. Сега преминаваме при закрити врати е, заседанието на координаторите.